Mes колег, collègues, Уважаеми колеги, добър ден на всички и така, нека да започнем. Много моля, господин Ван Дюкамп и всички останали, заемете местата си, благодаря за което и да започваме работа. Alors, l'ordre du jour peut... Така, ако нямате възражение срещу дневния ред, можем да го приемем. Съобщение на председателя няма за днес и пристъпваме с към точка трета политика на сближаване и тематичната цел на сърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови е, инфраструктури. Господин Златовски е нашия докладчик, аз ще му дам думата след това ще чуем докладчиците в сянка и останали членове на комисията, като накрая ще чуем и при желание, разбира се, и представители на комисията. Господин Слутовски, имате думата. И добър ден, госпожо председател позволете на първо място да започна с изказване по нашата работа по толкова важен въпрос за програмния период насръчаване на устойчивия транспорт и премахване от участъците с недостатъчен капацитет. Изготвяме становище за Комисията по регионално развитие в много кратък формат и искам да отбележа основните моменти, без да навлизам в особени подробности. Един, едно е сигурно, че е, Кохизионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, както и механизма за свързване, свързване на Европа са основните източници на инвестиции в транспортната инфраструктура и това няма да се промени в близко бъжеще. Около 70 милиарда евро са на предвидени за периода 14-20 година за европейската инфраструктура. 45 милиарда от Кохезионния фонд и 32,5 милиарда от Фонда за регионално развитие можем да попитаме по какъв начин това допринася за подобряване на транспорта. Отговорът е, че транспортът е ключов ресор, допринася за конкурентоспособност и растеж в Европа. Нашите региони се нуждаят от това и от транспортна инфраструктура, за да се подобри техния економически потенциал. Да се насърчи единния пазар и да се осъществи териториално и економическо сближаване. Така че тук нещата не са претърпели сериозни промени, но както посочвам в своето становище, има напредък по отношение на Тенти, но той е твърде недостатъчен. По данни на Европейската комисия нещата са плашещо ниски по отношение на нивото на освояване и инвестиции в тази област. 9600 км пътна инфраструктура са предвидени, а само 1100 от е, тази, тези, тази обща дължина са одобрени. Що се отнася до е, инвестициите в ЖП транспорта, тук е, нещата са още по-плашещи. Малко над 7000 км са предвидени, а са освоени средства само за 902 км. Взети са решения за 16 км при значително по-голяма предвидена е, предвидена стойност. За това моля комисията да провери как можем да се справим с е, тези слабости от е, от 2007-2013 година са инвестирани 81 милиарда евро, което е само една трета от европейските структурни фондове за развитие. Не бива да губим е, този ръст на БВП, особено е, като се има предвид, че през 2050 година ще очакваме 50% увеличение на транспортните обеми. Има обаче много държави членки, които изостават е, по постигане на общите цели в областта на транспорта, особено централно и източни, но европейските страни в сравнение с западноевропейските. Много често инвестиционните приоритети не отговарят на нуждите на най-слабо развитите в това отношение европейски страни. Приканвам ви, колеги, да проявим гъвкавост с цел да преодолеем тези слабости в инфраструктурата във възможно най-кратък срок. Също така трябва да кажем, че държавите членки често не, не успяват да се справят с управлението на различни фондове. Така че ще поискаме е, пакет от информационен пакет, е, пакет от държавите членки, е, за да установим къде са затрудненията. По-малките държави имат проблеми и с публично-частните партньорства. За това ще трябва да поддържаме много сериозна система на субсидии, да не говорим само за финансовите инструменти. Те не винаги са идеалното решение за инвестиция в сухопътен, железопътен, т.е. релсов и воден транспорт. За това трябва да се помисли за укрепване системата на е, субсидии, които си остават основно средство по пътя към привличане на частни капитали. Ще трябва да скоро да започнем да работим е, по бъдещата многогодишна финансова рамка след 2020 година. Така че няма съмнение, че нивото на финансиране в транспортната област не трябва да намалява. Тези пари са необходими, за да изградим едно общо европейско пространство на транспорт. Много държави членки споделят, че имат затруднения и предизвикателства при финансирането на транспортната инфраструктура от ограничен модел. Ние трябва да изградим и нов модел на транспортни мрежи и Лъвския пай тук се пада на държавите членки. Нека не забравяме това. Благодаря. Председателката, благодаря господин Злотовски. Без бавене откривам дебата, започвайки с докладчиците Сянка. Господин Демадок. Благодаря, госпожо председател. Видях се е, е, с моя колега Мариан Маринес, който ме помоли да го заместя. Той е докладчик в сянка на НП. Е, трябва да направя три забележки от името на докладчика в сянка. Става дума за три въпроса, които са включени в становището на господин Солотовски. а именно осъществяването на коридорите ТНТ, тяхната реализация. Има държави, членки, които изостават е, най-вече във връзка с е, съфинансирането на коридорите и планирането на е, финансовите аспекти. Принципът е използва или губиш. Е, е, господин е, Золотавски би могъл да ни каже нещо повече по този въпрос, може би. Ние официално и неофициално водим преговори по многогодишната финансова рамка в момента и се опитваме да разширим обхвата на средствата по ЦЕФ. Е, е, тъй като съществуват големи потребности от инфраструктура в държавите членки. Е, и през последните години на някои места имаше доста значителен успех. Така че става дума най-вече за съседните държави. Извинете ме. И аз съм изразявал желание, както и господин Хан се е спирал на тези въпроси е, да се помисли за е, разширяване на инфраструктурните проекти от Польша към Украина, от Чехия към е, Украина и Молдова. Дали не може да се включи нещо подобно в становището, така че да не спираме на външната граница на Европейския съюз? Благодаря ви. Благодаря, господин Вим Вам Декамп. Пинете водичка. Господин Артук няма го. Госпожа Грапини. Е, ще бъде ли представена? Не. Господин Теличка е следващия, тъй като никой не представлява госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател. Е, аз ще говоря основно от колегата фон Милтенбърг. Е, е, би трябвало да говоря холандски днес, тъй като го замествам, но тъй като той е твърде зле и въпреки, че състоянието му е не много сериозно, не може да присъства от негово име, съм натоварен да кажа, че той приветства становището е, има бележки на други колеги. Най-важният въпрос е, е възможността за използване Европейския фонд за регионално развитие и фонд за трансгранични проекти. Трябва да завършим мрежата ТНТ, ТНТ, както и по-малки проекти. Е, основният му коментар е по точка 2 относно предварителните условия. Той ще предложи някои изменения и последния му коментар е по точка 4. Е, голяма е, дялът на грантовете в европейските средства трябва да нарасне е, за с оглед подобряване на публично-частните партньорства и в държавите членки. Според Матей това е пътя напред напред. Това е, което съм натоварен да заявя от името на колегите, председателя, председателката. Е, господин Теличка, благодаря. Пимон Телеп Лопес. Благодаря, господин, госпожо председател. Имаме принципни възражения относно становището, които искам да споделя тук. Основно, що се отнася до създаване на постигане на баланс между поднуждите нуждите и кохезионната политика и да представим единния пазар като важно средство за постигане на целите на кохезионната политика. Условията на единния пазар сами по себе си създават затруднения, които не са в полза на сближаването, а задълбочават е, е, разликите между държавите членки. В областта на транспортната и регионална политика нещата не стоят по-различно това означава, че самата стратегия на единния пазар, насърчаване чрез приватизация в цяла Европа, се отразяват върху съответните документи. Нуждаем се от стратегическа визия за този сектор сектор. Но това не трябва, но това трябва да бъде в публичния сектор. В момента липсва обществения компонент, така че нямаме конкретни позовавания на мерки, публични мерки от държавите членки. Този момент, свързан с обществената, обществената част, трябва да намери по-ярък израз в документ момента. Например, публично-частните партньорства. Този вид партньорства се използва твърде широко от държавите членки и това води до сериозни разходи за тях. Разходи също и за населението, защото по този начин се влушават услугите при по-високи цени. Говорим, например, за ограничения в железопътния транспорт и необходимостта те да отпаднат. Има множество такива примери из цяла Европа и конкретно в Португалия. В железопътния сектор се предоставят концесии на публично-частни партньорства и това оскъпява, повишава разходите, като едновременно с това някои общини изобщо нямат достъп до железопътната мрежа но а, структурния фонд предвижда точно това. Тоест, нашето мнение е по-различно а, ние смятаме, че структурните фондов, структурния фонд трябва да бъде в подкрепа на транспортните фирми, да доведе до подобряване на инфраструктурата и до преодоляване на слабостите, а също и да допринесе за макроекономическо развитие. Председателката благодаря. Господин Крамер има дом, думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, разбира се, и на докладчика и за подготвения документ и за доклада. Регионалното развитие в Европа е особено важна тема. И ние заедно с Комитета на регионите поддържаме добро сътрудничество и наложихме комисията да се заеме с трансграничния аспект това е важно, защото от 30 години инвестираме милиарди за постигане на единна ЖП мрежа и продължаваме да имаме кърпен килим. Мисля, че това е начинът държавите членки не виждат ползата от европейския аспект. Те мислят само до границите си. Това сочи нашия опит. Затова е много важно е, комисията да предостави тези 110 милиарда за трансграничния сектор. Пример за използването на средствата. Може би сте чули за отсечката Мюнхен-Берлин бе съкратена с 2 часа срещу 10 милиарда евро, 20 години време и Европейската комисия додаде още 500 милиона евро, но има по коридора Берлин-Врослав за 50 км и можем да спестим 2 часа време и струва 100 милиона и никой не е готов да предостави тези средства, защото 100 милиона в сравнение с 10 милиарда са дребни пари. Имаше, разбира се, предложение Федералната република обяви проекта Елстър Верда Харка. Всичко бе уредено. Националното финансиране изведнъж се сетиха, че има европейски пари, кандидатстваха и взеха европейските пари. На мен ми се ще тук комисията да каже, ще получите парите, ако преодолеете, направите и тази отсечка Котбус, е, полската граница. Тоест комисията трябва да следи пост стриктно. Второ, интероперативните възможности, оперативната да знаем с е, РТМС как стоят нещата с десетки хиляди километри и а, недобра инфраструктура за локомотивите. Трябва да се внимава и тук. И накрая, за разлика от националните държави, ние имаме европейските веломаршрути, т.е. ние имаме европейска компетенция. Знаете, че съм любител на велосипедистите, но тук също има европейски пари и трябва да следим поне малка част да отидат за подпомагане на велотуризма. Това е отрешаващо значение за отдалечените региони в провинцията. Миналата седмица научих, че в в Бранденбург 23% от всички туристи са велотуристи, а те харчат три пъти повече пари в сферата на туризма, отколкото автомобилните туристи. Да помислим за това. <clears throat> повече пари, не бих казал. Нуждаем се от по-друга политика. Ако правим както до сега, големи проекти, които след 30-40 години ще бъдат завършени наполовина, малките ги забравяме. Не може така. В наш първи приоритет, включително и за комисията, трябва да бъде такъв. Нека комисията се намеси. 110 милиона бяха увеличени на 140. Чудесно да продължим по този път. Благодаря. Председателката, благодаря господин Крамер, господин Нике. Благодаря, ще бъда кратък. и Искам само да отбележа, че що се отнася до обема, съм е, съгласен с изразените притеснения от докладчика. Въпросът е, че е, трябва да постигнем е, резултати чрез финансиране, пилотно финансиране финансиране от европейските фондове. И вие много добре го казахте в политиката на сближаване. Ние имаме фонд за конкурентоспособност. Там нямаме обаче достъп от транспортния сектор. А това трябва да се коригира. Това е първото. Второ, когато се работи в кохезионната политика, тук трябва да, да обърнем внимание на пълната деконцентрация. Е, при, приканваме държавите членки да работят за постигана на добавена стойност. Не зная дали това е начина с проектите да постигнем добавена стойност за Европа. Е, това не съответства на нашите цели. И трето, вземете механизма за свързане на Европа е, и постигаме определено производство с качество и количество, но можем ли да чакаме на кохезионната политика? Какви са практическите изводи? Всичко зависи от начина на управление на средствата и другия въпрос в кохезионната политика е не, не децентрализираното управление на средствата, така че може трябва да помислим за тези 11 милиарда евро от кохезионната политика за механизма за свързване на Европа. Трябва да помислим как дали те са използвани добре през изминалите години. Така е, че пари да, но също трябва много да внимаваме за разпределението и управлението на фондовете. Това е много важно. Така че резултатите отразяват начина на управление, както казва и самият докладчик. Доклади, резултатите са удовлетворителни. Благодаря. господин Рике, сега ще чуем Европейската комисия от господин Венсан Вериод, от Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря, благодаря за думата. Две неща. Първо по отношение на параграф Д. Там се говори за сумите, които се заделят от европейския бюджет за транспортни инвестиции. По-конкретно Кохезионния фонд и ЕРДФ. В параграф Д бихме искали да се говори изрично за механизма за свързване на Европа и допълнителните 24 милиарда, които ще бъдат предоставени по силата на този механизъм. Знаете, че имаме и 11,3 милиарда трансфер от кохезионния фонд в рамките на общия пакет. Втория ни коментар е свързан с първи параграф, където се говори за много ниската степен на подбор на проектите. Имаме данни, придобити наскоро във връзка с изпълнението на ЕРДФ и Кохезионния фонд. Това са данните към края на 2017 година и те показват, че що се отнася до транспорта, имаме над 61,5%. Що се отнася до ТНТ, имаме 64% подбрани проекти по отношение на железопътните проекти в рамките на ТНТ, подбора възлиза на 66%, що се отнася до кохезионната политика и подбора на проекти в тази връзка. Цифрите също са обещаващи. Много средства са заделени за различни проекти. Данните в проекта на текст на комисията Реджи са събрани през май 2017 година, но те се отнасят за 2016 година. Всъщност тук става дума за два различни механизма. В края на 2016 година приключи така наречената защита на националните вноски в рамките на СЕФ, а за 2007 и 2013 година за този период спря обсъждането на евентуалните проекти, а данните за настоящия период са много добри. Докладчика господин Слутовски има думата. Имате думата. Мадам президент, е, шановни панство. Благодаря. Уважаеми колеги, аз съм съгласен с вашите коментари. Надявам се, че ще предоставите стойностни изменения. И освен това се надявам, че ще успея да включа тези изменения в моя текст. Във връзка с казаното от господин Ван де Камп и така наречения принцип use or lose, използвай или изгуби средствата, аз се отнасям скептично. Ако нещо не се развие, ако някой проект не се развие, ако не се е, създаде път е, в рамките на съответния маршрут, средствата се губят. Само, че някои държави членки няма как да се справят с възможностите, които им се дават. Ето защо аз мисля, че си заслужава да подобрим информацията, свързана с фондовете, как се придобиват средства по различните фондове. Нямам иначе какво толкова да добавя. Надявам се, че измененията ще бъдат качествени и се надявам, че ще мога да ги включа в своя текст, защото мисля, че тук нямаме особени политически развития. Благодаря. А, различия. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Припомням, че срока за изменения е 22 февруари 18 часа, с което продължаваме с следващата точка за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджет за 2016 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Имаме няколко докладчици по този въпрос. Ще започнем с госпожа Демонте, след това господин Фербер, е, господин Далунде, госпожа Майснер е, и отново госпожа Монте. И без бавене давам думата на госпожа Делмонте. Имате. Грация, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички други колеги, които внесоха изменения. Има 20 изменения. Ние предложихме и компромисен текст. Ставаме свидетели на това, че още не е постигнат необходимия напредък и ето защо се надявам координаторите да погледнат по-отблизо проектите, които са завършени и внесените подобрения. Надявам се, че ще успеят да направят и анализ на дисбалансите, които съществуват в момента в Европейския съюз между държавите членки. Бих искала да направя едно предложение към комисията а защо не и към нас самите? Би трябвало да се създаде механизъм за оценка на ползата от европейските фондове, що се отнася до завършването на мрежата ТНТ. Мисля, че е необходимо да има много подробен анализ на това дали средствата се използват както трябва дали те водят до постигането на конкретни резултати. Всичко това с оглед на бъдещата многогодишна финансова рамка. Между другото, има предложения в тази връзка, направени от колегите в техните изменения. Необходимо е обаче да гарантираме и техническата подкрепа за подобни действия. Благодаря на колегите. Сега ще дам думата на господин Вим Бам Декъм от името на господин Фербер, който отсъства. Eh, mevrouw de voorzitter, dank. Благодаря, госпожо председател. Маркус Фербер е, отговаря за две теми по освобождаването от отговорност. Е, е, становищата и е, измененията са обсъдени с докладчиците в Сянка, е, така че утре ще можем да ги гласуваме. Няма проблеми. Благодаря, господин Вамдегам. Господин Далунда, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с ЕАСА, тъй като аз съм докладчик по това досие. Колегите внесоха ценни изменения по важни теми, като етичния кодекс, Брексит, научната дейност, измамите. Ние можем да подкрепим всички тези изменения в, в тази връзка, с изключение на едно. Ние смятаме, че има полза от това да се разгледа възможността за използване на излишъците, тъй като нашите ресурси са ценни и те трябва да се използват разумно, така че не подкрепяме изменение 4. Изказвам се от колегата Бас, от името на колегата Бас Айкхаут. Знаете, че той много пледира за прозрачност. Сега обаче нашите коментари са взети предвид и ще гласуваме за. Благодаря господин Далунде. Гезине Майснер има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз отговарям за ЕМСА. ЕМСА много добре, че е свършила работата през отчетния период. Имаше период на економии по отношение на е, щатните бройки, но сега е, дори се нуждаем от повече хора. Е, работихме добре с докладчиците в Сянка, постигнахме компромис. Мисля, че всички сме на едно мнение по отношение на компромиса, в който става дума най-вече за разширяване на синергията с другите агенции е, в контекста и на миграционната е, криза. ЕМСА изпълнява определена роля в това отношение. Всичко е добре. Благодаря, господин. Е, госпожа Демонт, Демонт, имате думата отново. Грация, президенте. Анка Благодаря, госпожо председател. По това предложение също искам да благодаря на колегите за приноса, за измененията. 12 изменения са внесени. Няма обаче кой знае какви затруднения. Предлагаме текстове, свързани с оценката на разходите. Предлагаме освен това да се направи оценка на ефикасността на така наречените многогодишни договори преди да се започват тръжните процедури. Мисля, че всички подкрепят тези идеи. И мисля, че като цяло това отговаря на общите насоки за тръжните процедури. Няма проблем с това становище. Благодаря, госпожо Деман. Да откривам дебата а, и ще дам думата след това на Европейската комисия. Господин Златовски, поискахте думата, имате я. Да, мисля, ще Благодаря. Ние сме съгласни, че има напредък по отношение на изграждането на ТНТ с подкрепата на структурните и кохезионния фонд. Съгласни сме освен това, че трябва да има цялостна оценка на въздействието на фонда върху другите инструменти. Освен това е необходимо да се оцени е, географското равновесие на, на инвестициите. Не подкрепяме обаче създаването на отделен бюджетен ред за туризма в рамките на следващата МФР. Подкрепяме смесването на различни източници на финансиране, но необходимо да има много добра научна оценка, за да сме сигурни, че ще има максимална полза. Ние подкрепяме всички тези становища и подкрепяме освобождаването от отговорност. По отношение на Европейската агенция по морска безопасност, ние подкрепяме заключенията в това становище. Същото въжи и за Железопътната агенция. Благодаря за думата. Благодаря, господин Златавка и господин Теличка. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо една бележка относно общия бюджет – Предния път вече заявих, че предложението е много добро и много се радвам, че измененията като цяло се приемат от колегите. Много се радвам, че всички заставаме зад идеята, че трябва да се направи оценка. Госпожа Демонте подчерта много от идеите, зад които заставам и аз. И ние сме на най-съща вълна. Сега, ако ми позволите, ще си изкажа от името на колегата Матай Зван Милтенбург във връзка с Сезари Еаза. От името на нашия докладчик в Сянка искам да кажа, че напълно приветстваме освобождаването от отговорност на СЕЗА. Що се отнася до Европейската агенция за авиационна безопасност обаче, ние сме против изменение 6. Ние сме съгласни относно допълнителното европейско законодателство за дроните, но не трябва да забравяме и прегледа на базовия регламент за АЗА и изменение 7 комбинира двете неща. Освен това, призоваваме другите групи да подкрепят заличаването на последната част на параграф 7. В нашето изменение 4 ние изказваме несъгласие с намаляването на субсидиите на Европейския съюз, тъй като две трети от бюджета на ЕАЗа вече идва от индустрията и тези средства са много полезни, например за сертифицирането на продукти. Що се отнася до задачите свързани с регулаторни надзор, те обаче не трябва да се плащат от индустрията, тъй като те са в интерес на Съюза и се надявам, че това ще бъде отразено. Смятаме, че вноските от общностния бюджет трябва да останат такива каквито са и ето защо внасяме изменение 4. Матайс очаква с нетърпение гласуването по тези доклади. Благодаря. Госпожа Фостер има думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на госпожа Демонте за положените усилия. Няколко коментара по Европейската агенция за авиационна безопасност и Сезар. Що се отнася до Сезар, всички се опитваме да изпратим много по-ясно послание към държавите членки, защото виждаме, че не можем да приложим СЕС-2. Има и други засечки в системата, това е нелепо. Няма напредък и по отношение на раздробеното авиационно пространство. Става дума за липса на политическа воля и голяма част от отговорността се носи от държавите членки, тъй като структурите съществуват. Естествено, аз ще подкрепя освобождаването от отговорност, но това исках да го кажа много е добре, че отчитаме дроните и най-вече онези, които застават на пътя на въздухоплавателните средства. Знаем, че дейността на дроните ще се разширява в идните години. По отношение на казаното от господин Далунде и Аса, аз съм съгласна с изменение 4 и казаното от господин Таличка по този въпрос. Вноските на Европейския съюз в бюджета на ЕАС са много малки. В същото време обаче агенцията работи в съответната рамка, която е европейска по своя характер. Така че или нещата трябва да останат такива каквито са, три четвърти от бюджета се плащат от индустрията или ще трябва да има промяна ако Европейския съюз иска да участва по някакъв начин, то поне финансирането, което сега отпуска, трябва да се запази. Искам да приветствам и увеличаването на приложеното поле във връзка с дроните. Тук бюджета също трябва да се спомене. Имаме един въпрос към господин Далунда, но не знам дали може да отговори. Става дума за изменение 3 и разминаването. Той говори за разликата между така наречените AND и AST постове. Не знам какво точно има предвид той. Като цяло ние ще подкрепим освобождаването от отговорност, но искам да получа пояснение по моя въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо Фостер. Господин Тодиневски, имате думата. Já k shiftu rail jsem chtěl se vyjádřit. E, Společný podíl. Благодаря. Тук става дума за съвместни фирми и проекти. Е, и то за един съвсем нов проект. Тези проекти вече доказаха добра, добро качество и сериозна перспектива за бъдещето. Дори с сериозно отражение в железопътния транспорт. Оценявам стореното от господин Фербер и резултатите от неговия труд. Те съставляват добра база за работата на нашата комисия. Много от измененията подобряват като цяло становището. Много ми беше приятно, че господин Фербер прие моите предлаганите от мен промени и смятам, че в бъдеще ще можем да работим още по-добре с оглед подобряване на перспективата на ЖП транспорта транспорта в рамките на европейския транспорт. Сега господин Далунде, имате думата в качеството на докладчик. Yes. Благодаря по отношение на изменение 3 на АЛДЕ. Там се казва, че има наяснота и разминаване в регламента относно ключовия персонал Казва се, че е трудно да се назначава персонал на ключови постове поради съответното разминаване. И има искане за промяна на практиката. Ние подкрепяме това искане, но ако имате други въпроси, трябва да се обърнете към Алде. Демонти. Госпожа Демон. Благодаря само да се изкажа във връзка с Агенцията за авиационна безопасност или ААЗа. Ние подкрепяме измененията. Искам да кажа, че текста е много добър и ние подкрепяме внесените изменения. Госпожа Нищо специално всъщност не мога да кажа, всичко е наред. Добре, всичко е казано. Утре ще бъде гласуването. Утре в 9 ще гласуваме за всички е, освобождаване на всички тези агенции. Сега продължаваме с Европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи господин Уихей в качеството на докладчик има думата. След това ще чуем докладчика в сянка, в сянка и след това комисията. Господин Уихей, имате думата. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottság! Az első mondatom e, a... Благодаря ви, госпожо председател. Е, уважаеми членове на Комисията по транспорт и туризъм. Първо, трябва да благодаря от все сърце на всички, които работиха с мен на, по това досие. Колегите, докладчици в Сянка и сътрудниците от секретарията, както и моите сътрудници. Благодарности и за най-вече за докладчиците в Сянка, които извършиха много сериозна работа. Е, подготвили сме няколко е, доклада под тази тема. Много е, опитни бяха докладчиците в сянка и допринесоха много съществено за подготовката на текста и измененията. Започнахме преди около година работата по този доклад. През септември обсъдихме доклада, през ноември го представихме. 76 бяха измененията, които трябваше след това много сериозно да се обсъдят. Междувременно се консултирахме с около 80 организации в сектора. Имаме 14 компромисни предложения. Аз самият е, е, подкрепям е, по-голямата част от тях. Основните различия бяха свързани с напредъка, с сроковете за прилагане. По някои от въпросите ми се искаше да бъдем малко по-амбициозни, по-бързо да напредваме, но тъй като имаше и е, опасения, изразени от някои от европейските организации и институции. най-вече във връзка с жизнения цикъл на е, определени поколения. Е, е, малко позанижихме амбицията, но важни елементи бяха внесени и по линия на становищата, изготвени от асоциираните комисии ИМКО, ИНТЕ, е, е, ЛИБЕ. Ще се спра сега на няколко текста, е, в които е, всъщност е, внесохме малко по-сериозни и съществени изменения. Това е параграф 15 във връзка с технологичната неутралност. Например, там водихме най-сериозните разговори и дискусии по отношение на срока за прилагане. скъпи колеги, е, е, трябва така да си представим нещата. Когато започнахме да говорим за интелигентните системи, телефони е, е, и свързаните с тях промени, е, в началото също имахме доста нерешени е, въпроси и страхове и опасения, но междувременно вече свикнахме толкова много с тях, че не можем да си представим живота без тях. По същия начин стояха нещата и тук. Е, технологиите е, трябва да са оперативно е, съвместими, най-вече по отношение на платформите и програмите c с и комуникационните технологии ЕЦИ ИТС Г5 имаше е, доста е, така оживени дискусии, е, а също и по отношение на стандартите за далекосъобщени и съществуващи клетъчни мрежи. CV2 X, но междувременно успяхме да се споразумеем, че въпросът в крайна сметка е свързан най-вече с основата, която е на лице. Параграф 22 също бе предмет на доста разгорещени дискусии. Това е, е много важен е, въпрос. Може би ще отворим котията на Пандора е, с този текст, тъй като става дума за редица проблеми. Достъпа до данните за превозните средства, това е въпрос, който винаги е, вълнува всички заинтересовани страни. Имахме сериозни дискусии по този въпрос е, за обмена на данни. Но в крайна сметка постигнахме компромис. Призоваваме комисията да предвижи досието до, надяваме се, успешен край, до края на тази година. Не виждам един от колегата, който бе особено активен тук по този доклад но за неговото становище, той беше докладчик на становището за ИМКО, господин Милтенберг е това допринесе много за подготовката на е, досието от наша страна и на текста на доклада. Изменение 172 е, е с е, минус в е, списъка за гласуване, но това е грешка. Е, благодаря много на господин е, Милтенберг. Той е, Е, предложи е, и една система за идентифициране на автомобилостроителните предприятия. Е, имаше известни притеснения във връзка с данните за автомобилите. Господин Милтенберг най-вече настояваше да се реши проблема но а, мисля, че а, става дума за една а, система, а, която а, се опира на принципа за, на съгласието от страна на автомобилостроителите. И така, това е едно изменение, което в крайна сметка се появи в последната минута. Става дума за изменение 66, което мисля ще да подкрепим. Аз го подкрепям. Е, то отразява именно е, тази позиция. Е, всъщност в първоначалната версия на доклада Кох имаше една такава формулировка. Става дума за добавянето на if appropriate в текста, което го прави по-приемлив за всички е, договарящи се страни. И така надявам се, че е, е, ще можем в, по този начин да осигурим едно по-добро бъдеще на системите СИЦ. Съвместни интелигентни транспортни системи. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. И сега госпожа Верканен има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка. Благодаря много на всички, които работиха по проекто доклада. Това е една чудесна основа за по-нататъчна работа. дори резултата от преговорите е много по-добър, отколкото очаквах. работихме в дух на добро разбирателство и сътрудничество. Докладчикът вече се спря на някои от съществените моменти, по които ние водихме най-оживени и сериозни дискусии. От една страна технологията. Имаме различни технологии, които са на пазара и е, развитието на тези технологии. Ние успяхме да се разберем с един неутрален подход по отношение на технологиите, така осигуряваме най-добра е, подкрепа за е, развитието на СИЦ услугите. Е, технологиите, които са на пазара, ще могат да се развиват и също времено ще се насърчават и новите иновативните технологии. Това е добър компромис. Компромис по изменение 22 е много важен и от моя гледна точка става дума за автомобилната верига на стойността за модернизацията и трябва да установим равни условия за развитие на конкуренцията и насърчаване на иновациите. Сигурността и достъпа до тези данни е изключително важен аспект. Е, достъпа до е, автомобилните данни е, би трябвало да се предвижи напред от комисията до края на тази година. Става дума за бордовите данни в превозните средства. И така, благодаря на докладчика, на всички докладчици в Сянка. Е, работихме в дух е, на конструктивно сътрудничество и постигнахме компромиси. Благодаря. Благодаря, Верканен. Господин Златовски, имате думата. Мерси боку. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за много добрата организация на консултациите, които проведохме и за проекто предложенията, които са в основата на компромиса. Успяхме по този начин да създадем основата за една модерна, интелигентна транспортна система в Европейския съюз. Е, броят на е, пътно-транспортните происшествия е, налага промени, за да направим системите много по- устойчиви и сигурни. Технологичните аспекти са много важен елемент в тази сфера. Е, радвам се, че разговаряхме по съвсем конкретни срокове, е, за съвсем конкретни е, е, дати е, и е, данни. Естествено, бюджетните аспекти също играят важен, важна роля в това отношение. Програмата за цифровизация на Европейската комисия и Европейския съюз също предвижда един много по-амбициозен подход по отношение на съвместните интелигентни транспортни системи. Защитата на личните данни, защитата на личната сфера е, е много важен елемент, но същевременно и сигурността и безопасността на е, данните, е, защитата им от кибератаки не могат да бъдат предмет на компромис когато е, става дума за е, изследвания, за търсене на възможно най-добрите технологии, не би трябвало да правим компромиси, е, а също и по отношение на технологиите, които се използват в, автомобилостроенето и инфраструктурата. Така че технологичният неутралитет, за който се споразумяхме, се подкрепя от моята група ЕКРЕ. Uh, Господин Телич. Благодаря. Присъединявам се към колегите, които вече говориха за доброто сътрудничество в рамките на групата на докладчиците. Мога само да потвърдя това. Благодаря много и за доброто взаимодействие между е, нашите асистенти и сътрудниците на секретарията в това отношение. Е, подкрепяме компромисите, които бяха постигнати и насърчаваме и призоваваме комисията да публикува легислативно, е, е законодателно е, е, предложение до края на годината е, връзката с общия регламент за защита на данните е, бе е, предмет на важни дискусии, за да защитим надлежно личната сфера и личните данни. Благодаря много, господин Теличка, господин Далунде. Благодаря, е, много добър е, доклад, е, много конструктивно, много добре работихме с останалите докладчици в Сянка и докладчика. Подкрепяме всички изменения. Интермодалността, достъпността, личната защита, защита на личната сфера, личните данни, интегрираните системи са в центъра на нашето внимание. Господин Кор, имат думата. Господин Кох, да, благодаря. Е, е, много благодаря за този добър доклад. Е, тясно взаимодействие между моя доклад по собствена инициатива за спасяване на човешки живот по пътищата и този доклад цитирам един е, елемент, в който става дума за е, системите за подпомагане на е, водачите на автомобилите. Може би тук трябва да добавим сърча, за да съртън, съртън някои, за да бъдем под точни и за да постигнем по-голямо съвместимост с моя доклад. Благодаря ви. Благодаря, господин Кор. Сега се обръщам към комисията. Е, две минути, ако чуваме правилно от залата. Е, сега чака, какво правим? Чакаме Европейската комисия. Euh, Може би да дам думата на господин е, докладчика, за да отговори на въпросите на своят колеги, но виждаме, че комисията влиза. Доведох комисията. Господин Вин Ван де Камп излезе да намери комисията и я намери и доведе. И така по доклада на господин Уи имате думата. хей, имате думата като представители на комисията. Господин Ван Дервинде или да балансираме представителите на двата пола. Ето, прекрасен пример от комисията. Да, благодаря ви. Съжалявам, че малко се позабавихме. А, може би а, а, така, трябваше да се поразбързаме вече след периода на коледните вакансии и новогодишните вакансии. Е, благодаря много за добрата работа на вашата комисия. Е, добри изменения бяха внесени от вашата е, комисия, от членовете на комисията, които ни стимулират, които ни насърчават да работим още по-бързо, по-експедитивно и се надявам, че ще можем да представим една по-добра система е, на гражданите и заинтересованите страни е, е, и ще можем да направим системата по-сигурна, по-устойчива. На първо място ще спомена технологиите. Ние не ги разглеждаме изолирано, а ги разглеждаме като част от съвместните е, системи. Е, е, става дума за платформи по отношение на технологиите, за автомобилния сектор до 2030 година доклада за неговото развитие вече е е, бе публикуван. Е, публикувани бяха е, и обсъдени съответно измененията. Става дума за един период, който се предвижда за прилагане до 2019 преходния период. Си Роуд е, всъщност е, е, се отнася до това как ще се прилагат СИЦ услугите в Европейския съюз на основата на технологичната неутралност. Стратегията сама по себе си е, вече е, води до определени цели. Тя самата е, определя целите. Както за промишления сектор до 2019 така и за е, развитието изобщо на технологиите и ние се надяваме, че една голяма част от технологиите ще намерят приложение до 2019, ще бъдат разработени, ако не са разработени. Е, ще са необходими насоки е, е, за е, развитието ще се отправят е, ясни послания в това отношение е, и същевременно високото ниво на сигурност е, се надявам, че няма да попречи е, на е, бързия напредък. Комисията, така както е посочено и в стратегията, започва така, на бързи обороти да работи по правилника за прилагане изпълнителния акт. Проявява се интерес в това отношение от много страни. Ние подкрепяме Европейския парламент по отношение на оперативната съвместимост. Това е ключов елемент за насърчаването на инвестициите в тази област и също времено създава гаранции за е, е, инвестиции. Е, освен оперативната съвместимост, трябва да спомена и друг важен момент е, в стратегическия документ. Е, ние е, е, подчертаваме, че не става дума за краткосрочна стратегия, а бихме желали да обхванем един по-дълъг, по-продължителен период, е, за да могат е, услугите не само колкото е възможно по-бързо да започнат да се възползват от новото развитие, но и същевременно да се създават е, е, по-добри възможности и условия за едно добро развитие в е, по-далечно бъдеще. И така, в заключение мога да кажа, че подкрепяме работата, извършена от парламента и оценяваме много високо интереса, който бе проявен към тази тема. Благодаря. Благодаря много, госпожа Клер Деприм. Дали вашия колега от мъжки пол желая да добави нещо? Виждам го, че върти отрицателно глава, значи не. Така че давам думата на нашия докладчик. Имате думата. Köszönöm си, elnök asszony! A bizottság képviselője megemlítette, hogy szokatlan благодаря на представителката на Европейската комисия, която посочи, че Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент прояви изключително голям интерес към тази тема. Ние ще продължим да проявяваме интерес е, и много ви моля, продължавайте да ни каните на всички е, е, срещи е, по е, темата е, СИЦ. Е, нека да благодаря на всички колеги за доброто сътрудничество. Приемам предложението на заместник-председателя на нашата комисия, господин Коха. Прав сте, е, трябва да хармонизираме, е, да е, се опитаме да доближим максимално двата доклада. Ще променим малко формулировката, така както предложихте, няма проблем в това отношение. И още нещо бих искал да кажа. Обръщам се към всички докладчици в Сянка. каня ги на чаша унгарско вино е, свършихме чудесна работа заедно, работихме добре е, и аз много се надявам, че е, утре няма да има задръствания в Брюксел и всеки ще бъде тук в 9, за да гласуваме по доклада. Благодаря. Благодаря, господин Юи. Мисля, че а, докладчиците в Сянка ще споделят предложената от ваш бутилка със своите колеги. И така, гласуване утре в 9 часа. Eh и съжалявам, това е края на нашето заседание на Комисията по транспортни въпроси. Координаторите продължават след пауза от 2 минути, а с вас ще се видим утре в 9. Тоест, а, в... А demain à Мерси! Най-се и 40 продължаваме, ако раз... преводачката разбра правилно